вече започнахме работа. Протокола на заседанието от 7 април тази година е раздаден. Има ли забележки? А, няма забележки. Смятаме, че протоколът е прият.